chers collègues je vous propose de reprendre nos travaux pour ne pas euh, Уважаеми колеги, предлагам да започнем, за да не се бавим повече. Днес след обед имаме важни теми за обсъждане. Точка 14 от дневния ред. В тази точка се предвижда изслушване, публично изслушване на тема Ефективни инспекции на труда като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа. Това е доклад по тема за която координаторите решиха да се изготви доклад по собствена инициатива, тъй като темата добива все по-голямо значение в Европа. В никакъв случай темата не е нова, но остана сега особено актуална отново поради експлодирането на трансграничния пазар, на трансграничната заетост, особено за категории работници, които се ползват с слаба закрила и където правните структури са особено сложни. Естествено, това е дискусия, която не може да бъде отделена от нашата работа по директивата за командироване на работници. Обаче, следва да се разглежда не само в този контекст. Темата е актуална, защото Инспекциите по труда поради мерките за економии в държавите членки са особено силно засегнати от това развитие. По всички тези причини координаторите отделиха толкова голямо значение на тази тема и решиха да се изготви доклад по нея. По това изслушване сме поканили четирима експерти. Някои от тях вече са известни на членовете на нашата комисия. Лудобек. Той е консултант на министъра на труда в Белгия от Люксембург господин Енгел, след това Ханс Фриче от е, отдела защита на труда в синдиката ИГ Метал в Германия, господин Труп от Астри, Емплоя Societe от Франция. Искам да ви поздравя най-сърдечно сред нас и преди да ви дам думата, желая да дам думата на докладчика Юта Штайнбрук, за да може да направи встъпление и да представи темите, които ще бъдат обект на нашето изслушване. Благодаря, госпожо председател. Добре е, че вие споменахте причините, поради които нашата комисия във всички политически групи започва да работи по темата контрол на труда в Европа. Благодаря на експертите, че дойдоха днес при нас, за да задълбочат нашите познания за проблемите, изискванията и бъдещето на инспекциите по труда в Европа. Става дума не само за това ние да се занимаваме с тази тема в парламента. Нашата Европейската комисия в момента също се намира в процедура на консултация и работи по изграждането на обща европейска платформа. Инспекцията на труда е много важна за защита на правата на работещите. Става дума за закрилата на законно работещите предприятия и по-специално това са предприятията, които спазват законите и които не практикуват нелоялна конкуренция. Важно е също така да бъдат предотвратени практики на работодателите, които водят до злоупотреба. Когато погледнем Европейския съюз, можем да установим, че размерът на незаконната заетост представлява между другото 18,8% от брътния вътрешен продукт и има страни, в които този процент достига 30. Има различни форми на злоупотреби. От една страна съвсем нерегистрирана трудова дейност, след това условия на трудова заетост, при които работниците са заявени на непълна заетост, а работят на пълна заетост – също така има много големи злоупотреби във връзка с нарушаването на правилата за безопасност и е, здравеопазване на работното място. Също така, когато става дума за работници, естествено това се свързва с обучение, повишаване на квалификацията, социални мерки и мерки за защита от трудови злополуки. Всичко това се отразява върху производителността на предприятията и върху нашия економически растеж в Европа като цяло. Вие споменахте, госпожо председател, дебатът за директивата, за приемане на директивата за бандираване на работници беше изключително противоречив. Необходими са ни ефективни контролни органи, които да откриват злоупотребите Наистина е парадоксално. Всички държави членки трябва да извършват економии, а от друга страна забравяме огромните суми, които държавите губят поради незаконна заетост. В много държави членки Органите за трудова инспекция обикновено нямат е, достатъчно персонал и точно във времената на криза, в които е, публичните бюджети са ориентирани към економии, тази ситуация още повече се засилва. Ние можем да регулираме на европейско равнище колкото искаме, можем да приемаме различни правни актове, но ако няма съответен контрол на място в държавите членки, всичко това няма да даде резултат. Наред с заетите са жертва и предприятията, които не нарушават правилата, особено малките и средни предприятия, които не могат да издържат на тази огромна конкуренция. Незаконната заетост води до деформиране на конкуренцията и всъщност комисията, комисията санкционира нарушения срещу конкуренцията, но не и нарушенията на пазара на труда. Следващата седмица аз ще представя доклада, е, той е в две части, първо на национално равнище, след това на европейско равнище. Става дума за принципите за ефективна национална инспекция, кой ще извършва тази инспекция, какви трябва да бъдат органите, които я извършат, трябва да бъдат дадени и примери за сътрудничество между отделните органи в една на втората част ще бъдат дадени политически препоръки на европейско равнище, също така подобряване на трансграничния обмен на данни, укрепване на директивата за трудова инспекция и също така контрол върху социалния дъмпинг в Европа. Радвам се много, че нашите е, специалисти, нашите експерти са тук. Очаквам от тях е, ценна информация и очаквам с нетърпение тяхното изложение. Сега искам да дам думата на Лудобек. Той има 8 минути време за изказване. Thank you, Miss. Chairman. Благодаря, госпожо председател. По принцип, недекларираният труд и е, труда на командированите работници в Европа е, може да се измерва наистина с големи е, трудности. Това е свързано с затрудненията, които се срещат, както от онези, които взимат решенията, така и онези, които извършват проверките. Затова е необходимо да се създадат съответни е, стъпки за подготовка на мерки, които да облегчат проверките. Изключително важно е да се намали също така е, наблюдаването на различните измами. Предизвикателството пред правителството е в крайна сметка да се намали недекларения труд, а също времено да се гарантира добри условия за достоен труд за онези, които могат в крайна сметка да го полагат и ц... ролята на инспекторатите са изключително важни в, европейски, в, в целия Европейски съюз. Белгия има положително отношение по този въпрос, правени са необходимите стъпки и е, очакванията са големи. Обаче, големи са затрудненията пред инспекторите, особено тогава, когато е, се води борба срещу недекларираната работа. Както работодателите, така и работниците понякога не проявяват готовност за участие или защото е, работниците се страхуват, че могат да загубят работата или защото в крайна сметка сметка си мислят, че, че когато не плащат данъци, в крайна сметка биха могли да получат по-големи приходи. От друга страна, работодателите биха искали да се намалят разходите, които в крайна сметка те трябва да поемат по отношение работната сила. Всичко това обяснява необходимостта от сътрудничеството между всички заинтересовани страни, социалните партньори, различните наблюдатели, научно-изследователски институти, университети и неправителствени организации. Белгия създаде един механизъм за сътрудничество, което включва инспекторатите в областта на именно условията на труд, социалната сигурност и данъците с сериозно поставяне на акцента върху работата по места. 21 района веднъж месечно се ръководят тези заседания от прокурор. Организират се два дни мултидисциплинарни проверки от регионални групи ежемесечно. Достъпа до информация други институции се гарантира на различни етапи и това се развива в Европейския съюз прекия достъп, обмяната на информация между инспекторатите и другите съответно власти при събирането на първоначалните данни в Белгия, в Холандия, все още представлява проблем, особено що се отнася до данъчни въпроси. Белгия предоставя добра възможност за споделяне на данни бази. Например, има възможност да се използва платформата на Банкарфур de la Securité Това е една служба, която има тройно управление, която дава възможност на инспекторатите на труда да планират своята дейност и да разследват отделни случаи. Повече от 2000 институции, включително на местно ниво са свързани и повече от 722 милиона е, съобщения бяха обменени през 2011 година с помощта на тази платформа. Всяка една институция регистрира, обновява е, данните именно с помощта на платформата. Защитените данни а, е, са достъпни само а, от страна на централната институция, която управлява платформата различните приложения, които могат да бъдат използвани, например като Демона, която е декларация за заетост от работодателите е, за да могат да регистрира своите служители в службата социално осигуряване е, е предоставена на разположение. Сега, какви са тези възможности, които се предоставят? Данни бази, декларацията Димона, Лимоза, дата, дан, база данни – която, при която основното внимание се отделя а, срещу борбата срещу злоупотреби и а, се спазват всички а, разпоредби, актове а, по белгийското законодателство. Друга организация, ОАЗИС, отново а, служба социален инспекторат, насочена към борба срещу злоупотребата социал... по социално... в областта на социалната сигурност. Данните, които се използват от ОАЗИ, се предоставя от е, различни канали е, от банката, която е, вече споменах по-рано, Карфур. Забелязват се, е, отбелязват се всички случаи на е, уволняване, съкръщяване на голям брой е, работници, както се прави и анализ на риска на всички етапи. Генезис това е друга служба за инспекторат, в която има общ кадастър, може да се прави разследване и имат връзка с другите бази данни Димона, Лимоза, и е, могат да, по този начин да се избягват е, при повтаряния на инспекции. Софтуера, който ежедневно се обновява, включва информация относно посещенията, резултатите и заключенията. Друго приложение е DOSIS, съществува от ноември 2011 година. Позволява на институциите е, да имат достъп до базата данни на Института за социална сигурност отговорност. А, а, съответно, базата данни на предприятията регистрира стопанската дейност и а, освен това се а, предоставя информация относно заетите лица. Можем да подчертаем, че освен тези инструменти съществува също така и службата за информация и изследователска дейност бе подписано споразумение между федералните инспекторати и данъчните власти през януари 2010 година за обмен на информация. По-настоящем се водят преговори и с Франция за евентуален пряк достъп от властите от двете страни към информационните системи. На европейско ниво използването на общи платформи, като например КСС, относно здраве и е, безопасност на работното място все още е, не се използват, е, когато става въпрос за недеклариран труд. Именно защото тук трябва да се спазва неприкосновеността на личните данни. Що се отнася до стъпката предприята от информацията за вътрешния пазар, командироването, командироването на работниците относно включително кандидатурата, е национално, регионално ниво. Може да се каже, че тук е, от юни 2011 година съществува подобна връзка и може да се задават въпроси и получават отговори. На многостранно ниво, 18 февруари 2011 година, инспекторатите от 11 държави от Европейския съюз подписаха хартата от Брюш с цел лансиране сътрудничество на общностно ниво, административно взаимно сътрудничество в борбата срещу недекларирания труд в трансграничен смисъл и а, в рамките на спазване разпоредбите на Европейската мрежа. Инспекциите в областта на труда е изключително важна функция, която има водеща роля в борбата срещу недекларираната заетост. По този начин институциите, които работят съвместно с данъчните власти и социалната сигурност, могат да имат връзка помежду си и по този начин можем да обменяме различна информация. Освен това, в крайна сметка, необходимо е да се укрепи сътрудничеството по отношение на правоохранителните органи, в това число и данъчните органи. Белгийското министерство на заедостта изпълнява съответно нужните стъпки по отношение прилагане и изпълняване разпоредбите на директивата за командироване на работниците. Много важно е държавите членки да се възползват от възможността да се въведат в изпълнение всички тези мерки, за да може да се укропи социалното измерение на Европейския съюз. Дори е още повече. Страхувам се, че времето ми изтече last, uh... И ще приключа с следните думи. Намерението е, е да се гарантира минимум в, в, по отношение на минималните доходи в държавите членки. Това е позитивно, но ние искаме също така да има и равно заплащане за равен труд. Благодаря ви. Благодаря. Споменахте директивата за командированите работници. Нашата комисия определено е съгласна с вас. Да. Следващ списък е Франсуа Енгелс. Но преди да му дам думата, искам да приветствам посетители от моя избирателен район. Така, добре дошли. Сега Франсуа Енгелс. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да говоря тук за инспекциите на труда. Въпрос, който се занимавам от редица години. Как се възприемат инспекциите на труда в дружествата? Не много добре. Това се дължи най-вече, защото работата, която вършат инспекторите, се счита за репресивна. Ако разгледате правната уредба в много държави членки, ще видите, че тази работа не включва само наказания, много повече аспекти. Законодателството в много държави членки често постановява, че инспекциите на труда имат за цел да проверяват, да контролират и да налагат санкции, да дават и съвети на предприятията. Вижте какъв е списъка, по който се изреждат тези компетенции. Той не е случайен. Ще се види, че се набляга на съвещателните им функции. В реалния свят обаче нещата не стоят така. Защо? Ще се опитам да представя своята теза за тези три правомощия – защо не се поставя по-голям акцент върху съвещателната функция и съветите на инспекторите. Често, защото липсва компетентност и обучение в съответната сфера. Много често инспекторите са много добре запознати с трудовото законодателство, но не толкова с здравословните и безопасни условия на труд. А това не е и толкова специализирана област. много често от предприятията ги питат какво точно трябва да правим и инспекторите казват не знам, не мога да кажа. При много инспекции има инженери, макар и не винаги, които са много добре запознати с здравословните и безопасни условия на труд, но за съжаление те се стоят зад бюрото през цялото време и не ходят на терен. А именно това са лицата, които трябва да работят на терен, да помагат на предприятията да прилагат законодателството за здравословни и безопасни условия на труд. Това е сериозен пропуск в редица инспекции на труда. Относно самите инспекции, инспекторите работят сравнително добре, бих казал, Когато се има предвид, да речем, по еднократни мерки за летища или големи строителни обекти, митници, полицаи, инспектори на труда извършват масирана проверка, така да се каже, нещо, което се отразява и в медиите. Това, което не дава резултати, е когато се проверяват малки обекти. Когато се ремонтира баня, да речеме в даден обект. Просто защото няма достатъчно инспектори и не се правят е, достатъчно инспекции на подобни малки обекти. И именно там се извършва повечето от недекларирания труд. Недеклариран труд може да има на всеки обект, но най-вече са засегнати малките обекти, където хората знаят, че няма да има инспекция. Там е съсредоточен най-вече недекларирания труд. Относно санкциите, ако имаме набор от правила и някой ги нарушава, изобщо не е пука за тези правила, на него трябва да му бъдат наложени санкции. По такъв начин, че лицето да не може да се възползва от пропуски в законодателството. Аз не съм против санкциите, но смятам, че на първо място трябва да се дадат препоръки, съвети, информация на предприятията, за да могат да изпълнят предписанията на закона. В заключение опитвам се да не се преведя, да не се превеша времето. Смятам, че Инспекторите на труда на първо място трябва да се считат за партньори на предприятията. Те отиват на инспекция да дават съвети във връзка с трудното законодателство, законодателството за трансграничния труд и най-вече за всичко свързано с безопасните и здравословни условия на труд. Особено на малките обекти се нуждаем от компетентни лица, които да помагат на предприятието да прилага изискванията на закона за безопасни и здравословни условия на труд. Инспекции, да, нуждаем се от инспекции, най-вече инспекции на малки обекти, тъй като там се крият най-големите рискове. А що се отнася до санкциите, ако бъде констатирано, че дадено предприятие е наело е, на работа фалшиви самонети лица, които или пък нарушават изискванията на закона за здравословни и безопасни условия на труд, на тях трябва да им се наложи санкция по такъв начин, че санкцията да има превентивен ефект. Благодаря. Благодаря. Третият ни гост Хайнц Фрича. Той отговаря за безопасност на труда в е, ИГ Метал Германия. Давам ви думата за 8 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Синдикатът ИГ Метал ви благодари много на, за поканата по тази толкова важна тема. Ние представляваме 2,3 милиона осигурени е, наети лица, които работят в над 200 000 различни предприятия. Ние смятаме, че в тези предприятия и условията на труд на хората можем да въведем три категории. Има малък брой големи концерни, които имат собствени отдели, високо квалифицирани за охрана на труда. Те не се нуждаят от държавните инспекции по труда, защото разполагат с нужната квалификация и също така и с представители на наетите лица, които имат такива познания. Има имаме един голям брой след това от предприятия, които по принцип е, са с добра воля е, добронамерени, обаче нямат достатъчно специализирани познания. Много често собственикът е, е с е, инженерна специализация, има познания в тази сфера, но що се отнася до трудовото натоварване, до оформянето на работното място, там той не е специалист и мисля, че точно в такива случаи, аз съм съгласен с господин Енгелс, трябва да му бъдат предоставени консултантски съвети. И последно, това са предприятията, които ни създават най-много грижи, те просто нарушават е, разпоредбите за охрана на труда и по този начин, за съжаление, остават много често безнаказани. Това е доклад от 2009 е, година. По наше мнение, в е, този доклад, в това проучване се потвърждава, че много предприятия извършват охрана на труда едва тогава, когато това е тяхно законово задължение, т.е. когато по закон за задължение да провеждат определени мерки. На второ място и тук Германия доста се откроява от останалите европейски страни Та на второ място, тук идва натискът от службата за надзор върху охраната на труда и тук изискванията са много строги. След това мога да посоча причини, които са свързани с производителността на предприятието, с изискванията на клиентите. Като цяло, това е натискът, който дава повод на работодателя да предприеме някакви мерки. Това се прави по много комплексни причини. Директивите на Европейския съюз в Германия е, имат статута на нещо като правилник от технически правила и според нас е, това е много голям проблем, защото на много места е, имаме неконкретни моменти и това засяга както онези, които са с добра воля, добронамерени, така и тези, които търсят вратички в закона. Примерно, някои могат да видят къде са недостатъците в предприятието, но не могат да формулират мерки за отстраняването им. Също така има и такива, които извършват ценови дъмпинг. За тях вратите са широко отворени защото службата за надзор върху труда няма конкретни показатели с които да измери доколко се спазват тези изисквания и вече на тази база да формулира нарушения. Това се отнася за всички възможни видове заети лица. Човекът винаги служи като отправна точка. Не можем да си представим един отрасъл да е в лошо економическо състояние, защото е изложен на особено силна международна конкуренция и в него да бъдат намалени изискванията, свързани с труда. Също така е важно и изискванията към адресатите на тези норми да бъдат конкретно формулирани. Колкото по-лесно и по-добре са разбираеми отделните разпоредби, толкова по-лесно могат да се спазват. Синдикатът Фиге Метал от години смята, че действащите разпоредби, също и на европейско равнище, имат много слабости и е, не отчитат нарастващия брой е, психическо нату... случаи на психическо натоварване е, и свързаните с е, това случаи на заболяване. Какви са последиците? Стига се до пренатоварване без е, службите за инспекция по труда да могат да променят нещо. И не на последно място – правилата, естествено, е, трябва да бъдат кохерентни. Ние имаме най-различни дефиниции за оценка на опасността и това всъщност е, създава изключителни трудности пред малките и средни предприятия да спазват е, законовите разпоредби. С това проблемите не се изчерпват. Един от най-големите ни проблеми е, че и в Германия – Персоналът на службите за охрана на труда е изключително малоброен. Аз съм направил съпоставка на цифрови данни от 2002 и 2011 година, т.е. период от 10 години. В този период персоналът във всички федерални провинции на Германия беше намален е, при нас в Германия охраната на труда е в компетенциите на федералните провинции. Някои е, дори са извършвали много големи съкръщения на персонал в най-голямата федерална провинция Северен Вестфалия. Е, 58 години трябваше да минат, докато тази служба просети предприятие, така че вероятно собственикът на предприятието вече е трето поколение човек е, и за първи път е посетен от представител на инспекцията по труда. Е, също така спада и броя на контролираните предприятия. 120 000 предприятия с от около 4 милиона са посетени. Разбира се, това не е изцяло обект на критика, защото има предприятия с висок е, риск и те трябва да бъдат посещавани по-често, но все пак инспекцията по труда като че ли не работи на пълни обороти. След това искам да посоча, и да цитирам, че е, Държавната инспекция по труда до голяма степен е, е, вече стига до границите на възможности си под съкръщаването на персонал, не може да спазва задълженията си, могат да бъдат изпълнявани само най-неотложните задачи. Штефан Ройлике е авторът е, на е, това изречение. Той е, е ръководен служител от Бремен. Така че аз мога да кажа, че бих бил много радостен, ако инспекциите по труда и въобще контрола в тази сфера стане по-актуален в Европейския съюз, ако в Европейския съюз се приемат по-ясни директиви най-вече във връзка с това какви да бъдат санкциите и да се вземе предвид също и психическото натоварване. Благодаря. Мерси. Благодаря. Последният ни гост е господин Маниал Триамф от Франция. Той вече е бил в нашата комисия, когато се водеше дискусия по доклада Съркъс. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, това е една специална организация, която се занимава с въпроси свързани с заетостта аз съм единствения обаче от ораторите до сега, който е бил а, инспектор на труда. И така съм имал възможност в рамките на своята кариера да работя в всички, на всички етапи по отношение на инспектората. Аз също имам една много специална роля, защото бях председател на Организация на инспекторатите на труда и също така от името на МОД Балтийските страни участвах в един проект и съм ръководил редица проекти под егидата на администрациите в Белгия и Франция, особено в областта на взаимоотношенията администрация, експекторат на труда. Сега обаче ще говоря по отношение на някои предизвикателства, които според мен са изключително важни по принцип за инспекторатите на труда. И така, на първо място – Когато използваме термина инспекторат на труда, на първо място трябва да знаем, че тук става въпрос за позоваване на конвенцият 80 от, на МОД 81 конвенция, която е ратифицирана от всички държави членки на Европейския съюз. Но искам да подчертая, че тук нямаме правна, правна основа, която да е само общностна. На второ място. Обхващат се различни аспекти на дейността, така че като цяло панорамата, картината е много пъстра. В Европа, когато говорим за инспекторат, имаме предвид нещо по-конкретно. И така предлагам, когато се разглеждат тези системи, да знаем, че в крайна сметка, ако по... започнем от Белгия на изток, това е една система, а другата система, която е на север, всъщност е различна система. Едната система обхваща социални аспекти, инспекторат в по-широк смисъл, разглеждат се различни взаимоотношения трудовоправни. Например, работно време, недеклариран труд, заплати и така нататък – това е една по-обща система. Нещо важно. Специалистите обикновено имат е, е, различно образование. Някои са економисти, други е, са инженери. Е, а рядко има специалисти, които се занимават изключително и само с а, инспекция и а, безопасност и здраве на работното място. Отново тук терминологията е различна. Говори се за условия на труд, за среда на труд – но всичко това в крайна сметка според мен е много важно, защото а, тук става въпрос за подготовката и компетентността на специалистите. Много важно е да има конкретно специалисти по здраве и безопасност на работното място. Друго нещо, което следва да се има предвид, разглеждайки системата в Европа, е покритието на системите. Някои схеми е, са само насочени към частния сектор, други обхващат и друг сектор. Е, е, някои е, имат различен вид санкции, наказателни, други са административни, някои са по чапката на Министерството на труда. В Полша има директна починеност към парламента. После по отношение на е, обучението пак има разлики и като цяло искам да подчертая, че всъщност както и заглавието на изслушването, ефективните инспекции на труда и в този смисъл смисъл искам да подчертая, че ние не е, говорим за условията на труд в Европа, а за сигурност и безопасност и здраве на работното място. Това са различни неща. Ако разгледаме а, въпросите свързани с условията на труд, тук вече а, трябва да имаме предвид един много широк спектър от въпроси, които следва да се имат предвид. А здраве и безопасност на работа е друг термин, който обхваща различен вид понятие. Един въпрос бих искал сега да задам. Виждаме ли началото на интегрирането на системите в Европа? Да, е, мога да посоча за пример е, комисиите от старши инспектори на труда, които основно се занимават с е, обмен на служители в областта на инспектората, обменят добри практики, стартират общи компании, кампании относно здраве и безопасност на работното място, а също така се разглеждат и аспекти, свързани с методологията. Искам да подчертая обаче, че има и други инициативи, много европейски е, инициативи са насочени към командированите работници, към трансгранична дейност, при обмяна на информация а също така има и малка мрежа на центрове за обучение в областта на инспекцията на труда. Не съществува, между другото, такава система във всички държави, затова и мрежата е малка. Сега бих желал да разгледам и основните предизвикателства пред системата инспекции на труда в Европа. На първо място трансформиране на стопанските единици, на стопанската дейност. Днес, както знаем, живеем в един глобален свят и това оказва много сериозно въздействие върху дейността. Например, под договора, договарянето, възлагането на различни дейности са изключително важни аспекти от заедостта. На следващо място – интернационализацията на а, работната ръка, малките и средни предприятия. Въпросът по какъв начин всъщност могат инспекторатите на труда да се справят с всички тези проблеми, към кого да се обърнат когато става въпрос за такива а, въпроси. И а, един от проблемите, според мен, е, че от една страна малките и средни предприятия някакси са изблъскани в периферията на дебата, а от друга страна многонационалните компании. Друго голямо предизвикателство е а, различните промени в правилата, законодателството в областта на заетостта, трудовите договори, хонорованата дейност, недекларирания труд. И също така много частни стандарти, които също са факт. Може би те нямат правен характер, но те все пак са създадени от социалните партньори. Всичко това влияе върху дейността на инспектората на труда. Те работят, разбира се, в рамките на а, закона и следователно трябва да видим какви ще бъдат новите инструменти, с които инспекторите ще разполагат, за да могат да налагат санкции. Кои ще бъдат тези санкции в бъдеще? В най-широк смисъл. Може би трябва да има допълняемост между различните санкции. И ще приключа с няколко думи относно системата, която съществува. Трябва да има по-интегрирана система в контекста на мобилността, на работниците, на многонационалните компании, на различните стандарти на труд и всички предизвикателства. Но имайки предвид всичко това, можем да кажем, че системата на инспекторатите на труда не е добре поставена в Европа все още е много национална по своя характер и според мен някак си се отдалечава от многото промени, на които ставаме свидетели. Германския ми е, колега засегна психосоциални въпроси и не бива да забравяме, че има много други аспекти, които не можем да оставим на страна. Да, нужно е да се обменя информация между всичко, което извършва тези комисии, старши инспекторати по труда. Нужно е да имаме нови платформи на обмян, нов модел на обучение. Да, платформите може би са малко бюрократични, но те могат да бъдат развити. И по отношение на командированите работници и условията на труд. Може да се направи много по този въпрос, може да се направи много по въпроса и на санкциите. Във Франция, например, санкциите са само 1% от дейността. И ако разгледаме резултатността на санкциите, особено в големите центрове, много трудно ще бъде да. Благодаря ви. Имахте привилегията да можете да превишите времето си, без да ви прекъсна. Искам да посоча нещо във връзка с проблемите, които бяха посочени, а именно че при а, ипотечните кредити компетентните органи бяха последните, които забелязаха това. Преминаваме към дискусия. Джин Ламбърт, след това а, следващият оратор Рихард пак. Will... Благодаря за всички. много интересно. И това, което казахте за недостига на инспектори не е изненадващо. Когато ходим на посещение в различни страни, често ни се казва, че има реален проблем с недекларирания труд и така нататък. И питаме колко инспектори има, каква е системата и ни се казва около половин дозина, приблизително. Едно от възможните решения е по-целенасочена дейност. Повече работа с сектори, които се крият повече риск, било то строителството, замеделието, хотелиерството. Мислите ли, че това е едно ефикасно решение да се оползотвори малката бройка инспектори? Имам представя какъв ще е отговор, но така ли, че искам да задам въпроса. Относно сътрудничеството на европейско равнище, едно от нещата, които ни бе казано, когато се опитвахме да регулираме сътрудничество в законодателството, е, че това не може да стане. Всичко е прекалено различно, което звучи по-скоро като извинение, а не като причина. Каква помощ може да се бъде дадена? материална база, ресурси или всичко. Шерафа. Благодаря. Благодаря, радвам се, че Темата охрана на труда е тема, която разглеждаме днес, но трябва да видим какво се получава всеки път, когато се опитваме да провеждаме тук мерки, които водят до там, че политиката в сферата на трудовото право трябва да бъде хармонизирана. Всички държави членки започват да говорят за принципа на субсидиарност, за спазване на техните традиции и така нататък. Така самият като инспектор съм работил, т.е. работил съм в трудова инспекция и тенденцията, която ние установяваме, а именно предлагането на все по лоши работни места, така нареченото тенденция за гъвкав пазар на труда, всъщност всичко това противоречи на казаното от нашите гости днес преждеговорившата много добре посочи колко всъщност инспекции по труда има в отделните държави членки. Представете си, в големите европейски градове по големи строителни обекти колко са хората, които работят незаконно и е, инспекторите по труда, които отиват на място, те всъщност са твърде малко на брой и по тази причина е добре най-накрая да започнем да обсъждаме тази тема. Мисля обаче, че с това дискусията няма да свърши, тя трябва да продължи. Руският е, министр-председател е, Номидрин е, каза веднъж, че ние направихме всичко възможно, това, което можехме да направим, това какво ще стане, отделен въпрос. Евелин Регнер, благодаря. Имам някои въпроси. Първият въпрос се отнася до explanatory statement. Е, това е, беше е, понятие включено в проекто доклада. Всъщност става дума за това, че чрез инспекции по труда трябва да се води ефективна борба срещу незаконната заетост. И въпросът ми е как инспекторите по труда могат да се борят срещу незаконната заетост. Тук бяха споменати важни неща, мерки за охрана на труда, обаче важното е на първо място да се води борба срещу незаконната заетост. Е, става дума не само за това да се види дали е, наетото лице е, работи при оптимални ергономични условия, колко висока му е масата и така нататък. Всъщност става дума за основни моменти от трудовото право и от разпоредбите за шумозащита. Вторият въпрос е към господин Трямф. Вие говорихте много за охраната на труда, за трудовите инспекции, така както представихте нещата. Да, важно е, че ги е, представихте е, по този начин, но е, вторият оратор посочи, че тук има определени задачи не само на трудовите инспектори, но и на инженерите. И ние трябва да се концентрираме върху основните задачи на трудовите инспектори, спазване на основните разпоредби на трудовото право и борба срещу незаконната заедост. Е, мерси. Е, Томас Хендел, Фил Беньо и Томас Хендел, Фил съжаление докладчика Сенка ни е тук. Някой друг иска ли думата? Томас Хан. Тамас Хендъл, аз имам много коментари, които искам да споделя с вас. Един въпрос имам към господин Енгелс. Първо, обществените правила. Е, става дума и за охрана на труда тук, но всички тези правила нямат стойност, ако не се извършва контрол. Вие споменахте за директивата за командираване на работници. Да, там има правила, обаче те не са полезни, ако не се прилагат на национално равнище. Това е най-важният момент. Смятам дума не само за класическата охрана на труда и здравето на работниците, а както казват някои експерти, да се прави разлика между отделните норми за защита на труда на европейско равнище. Аз мога да кажа, че през изминалите години нараства психическото натоварване от трудовия процес и контролорите трябва да проверяват и това. А те проверяват най-вече организацията на труда, така както се правеше е, от класическите е, инспектори във фабриките през 30-те години в Англия. Не искам да цитирам, знаете кого имам предвид. Аз имам предвид в случая един втори аспект. И смятам, че в е, този доклад е, на Комисията по заетост трябва да се засегне и въпроса за отговорността на предприятията. Много често е, поради възлагане на подизпълнители съвсем систематично и така да се каже се приема че подизпълнителите не спазват изискванията за охрана на труда. И в тази връзка говоря за една обща отговорност на предприятията, която трябва да се отнася и за подизпълнителите. Трето, контролът не е полезен без нова организация на труда. В Бавария има и не само в Бавария, според мен, много добър контрол върху дейността на предприятията и е, мисля, че точно тук е, може да се действа в е, подкрепа на економиката и заедостта. Аз самият съм участвал в подобна инспекция и накрая инспекторът каза, а, аз трябва да правя малко по-подробен контрол, след като му обърнах внимание на някои неща. Смятам, че трябва да се обърне внимание на организацията на дейността на инспекциите по труда. Тук трябва да се внесе внесат промени. Последният ми коментар е, се отнася до е, изложението на господин Енгелс, а именно, че инспекциите по труда трябва да консултират предприятията и да им дават практически препоръки. Господин Енгелс, аз мисля, че явно не съм ви разбрал правилно. Когато с моя автомобил отида на годишен преглед и е, бъдат установени някои недостатъци по моя автомобил и аз му кажа дали не може пък да поправи този този автомобил, той ще ме сметне за не съвсем нормален. Защо? Защото това не е негова задача и когато става дума за охрана на труда, мисля, че това ще бъде много голямо натоварване за малкото инспектори, които имаме и без това няма достатъчно персонал. Ако а, са необходими съвети, конкретни, практически на предприятията във връзка с организацията и охраната на труда, а, мисля, че а, могат да се ползват а, м, съветите на работа работническите съвети. Там има достатъчно експертиза, но а, надявам се, че не съм ви разбрал правилно. Благодаря. Благодаря. Фалбаньон и след това докладчика. Моля. Няколко забележки. Определено нямам категорична позиция дали интегрираната система е най-добра или специализираната система. Специализираната система не засяга само здравословните и безопасни условия на труд. Това ми бе изтъкнато от госпожа Регнер и това, което се каза недекларирания труд. В Обединеното кралство имаме данъчна и митническа служба и тя е компетентният орган за борба с недекларирания труд, тъй като има интереси. Ако работата е недекларирана, не се плащат и данъци. Тази служба изпълнява и други функции, разбира се. Част от инспекциите минават през тази служба. Имаме и служба, която се занимава с инциденти в фабрики, които водят до проблеми с околната среда, Изпълнителна агенция за безопасност и здраве на труда. Та мисълта ми е, каквато и да е системата, било то интегрирана или специализираната система, включваща най-различни организации. Дори и при интегрираната система ще има нужда от специалисти. И двете системи в момента страдат от липсата на кадри. Особено, що се отнася до лицата, които работят на черно и неплащането на данъци. Наемането на допълнителни служители ще е съвсем економически целесообразно. Човек не трябва да се взира толкова в системата, дали е интегрирана или не. И двете системи могат да работят. Основният въпрос е ресурсите. Много често не се влагат достатъчно ресурси. Благодаря. От името на комисията искам да благодаря на експертите. Следва да се отбележа, че от началото на законодателния мандат даваме своя принос към дебата, като приехме становище по собствена инициатива за здравословни и безопасни условия на труд. Не, че искаме да се намесваме в работата на инспекторите на труда, но искахме да кажем колко важно е да се запазят високи стандарти на здраве и безопасност на труда и че това е в интерес на Европейския съюз. Също психосоциалните въпроси, стреса са важни. Искам да подчертая и нещо друго пред експертите, свързано с големите обекти. Вие казахте, че най-голямото предизвикателство пред инспекторите на труда са малките и средни предприятия. Но и аз с, заедно с докладчика започнах да се задавам въпроси. При един голям обект, където има много командировани служители, задачата на инспекторите бе много трудна, защото трябва да проверяват местните условия на труд, по отношение на здраве и безопасност на труда, т.е. националните изисквания дали са изпълнени и на следващо място плащането на, со... на социални вноски и така нататък. Всичко е взаимосвързано. Ако се проверя здраве и безопасност на труда, аз никога не съм била инспектор на труда, но ми се струва, че при това положение човек трябва да следи дали са платени съответните социални вноски. След посещението на голям обект останахме с впечатлението, че има проблеми, има предизвикателства. които не хвърлят границите на работа на Комитета по труда, който съществува в момента. Ако се върнем към последната фраза на господин Трион, въпросът е дали не трябва да се разработи европейски инспекционен орган. Може би в бъдеще. Не, че трябва да внасяме европейско измерение на всичко и да иземаме отговорностите на инспекторите на труда, но когато имаме случаи, при които имаме препокриване на национални правни системи, най-малкото се нуждае човек от сериозна координация между инспекциите на труда и нещо като елитен екип, както е при фискалните въпроси, който да може да се намесва при такива случаи, когато имаме застъпване на правни системи. Същата дискусия водихме, когато обсъждахме борбата с укриването на данъци и така нататък щетите на бреговата линия, когато искаме да създадем система гранична полиция за замърсяването на моретата. Всичко това въжи според мен и за инспекторите на труда. Според мен бе хубаво да спомена връзката с доклада на госпожа Стайнберг. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз е, зададох различни въпроси на различни експерти. Първо, към господин Бек всъщност искам да задам тези въпроси. Вие споменахте за системата Лимоза и свързахте с това някои оплаквания. Според мен, това върви е, обратно на е, това, което дискутирахме днес и това, което чухме от експертите. Каква е вашата оценка и виждате ли възможности за решение? Какви са последиците за бългийската система, която е много диференцирана? Трансграничният обмен на данни, аз чух това във всички аспекти. Е, е свързан с много недостатъци. В е, Европа непрекъснато се чува, че държавите членки всъщност е, контрола упражняван от тях е, спира на държавните граници и много често другите държави не могат да получат необходимата им информация. Някой спомена, че съществува тази харта, която е подписана от инспекторите по труда от 11 държави членки. Има ли някакъв ефективен резултат от тази харта? Има ли конкретни положителни промени? Господин Енгелс, вие казахте, че е, липсва достатъчно обучение и липсва достатъчна степен на компетентност. Може би е, по-голямата част от нас смятат тези мерки за бюрократични мерки и товар за малките и средни предприятия, но ако правилно съм ви разбрана, според вас е, е необходимо да имаме тук европейски норми, които да ореждат е, обучението, да ореждат е, компетенциите и така нататък. Вие засегнахте и темата контрол на малки обекти. Аз Споделям казаното от докладчика. Как според вас може да се провежда такъв контрол, който да включва и малки обекти, и да се контролира не само незаконната заетост, но и спазването на мерките за безопасност и хигиена на труда. Аз мисля, че трябва да се обърне внимание на двата аспекта. След това имам въпрос към господин Фриче. Вие засегнахте темата за безопасност и хигиена на труда и че тук трябва да се обърне повече внимание на психическото натоварване. Имате ли някакви конкретни представи как е, да подходим към тази тема на европейско равнище. Много неща е, са направени от нашата агенция в е, Билбао, най-вече в сферата на превенцията. Как бихме могли да направим това в рамките на инспекцията по труда? Въпросът ми към господин Триумф е следния. Аз ви разбрах последния начин че вие е, твърдите, че имаме европейски пазар на труда и по тази причина ни е необходима Европейска инспекция по труда като инструмент на бъдещето, която да има съответните задължения и която всъщност да бъде една интегрирана европейска система. Правилно ли ви разбрах? Разполагате с е, малко време. Всеки ще има по 5 минути, за да отговори на въпросите. Първо, господин Бек, благодаря. В отговор на въпроса мога да кажа, че има а, решение на Европейския съд относно лимоза. Ние искахме да получим а, консултация относно а, дефиниция, определение на а, работници, които идват да работят в Белгия самостоятелно. Получихме а, такива консултации, съответно а, направихме нужното, за да внедрим тези определения в нашата законодателна уредба. За нас е, е много важно да поддържаме този тип е, форма инспекторат, за да може да се води битка срещу измамите. Особено измамите, свързани с е, така наречените независими самостоятелни лица, които упражняват самостоятелно труд. На следващо място – инспекторатите е, са принудени да спират е, своите проучвания в рамките на националните, граждани, е, националните граници. И е необходимо да имаме добро сътрудничество и обмен на информация с другите държави членки. Дори на двустранно ниво нужно е да обменяме информация и за това в изказването си подчертах, че е много важно да разполагаме с подходяща информация във всички държави членки. Не вярвам в един а, генерален подход а, м, при инспекциите. Аз вярвам в специализираните инспекции, доброто, добрата комуникация, добра база данни с информация, която е достъпна онлайн. И последният въпрос, е, който ми бе зададен е относно а, е, хартата в Брюш. Първоначално 11 държави участваха, мисля, че по-настоящем вече са 20. Основното, което се случи, е добра информация по отношение на системите а, е, инспекции на труда и методологиите, които се използват от инспекторатите по труда. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Франсуа Енгелс, имате думата. Благодаря. Давате ми 5 минути, но не знае дали 5 минути общо мога да говоря или 5 минути да отговарям на всеки отделен въпрос, но ще се опитам да бъда кратък. Искам да започна с въпроса на германския колега, който попита дали ми е разбрал правилно или не. Аз казах, че в редица държави правомощията на надзора са такива, че е, се твърди, че е, те са свързани с даване на препоръки, контрол и налагане на санкции. Аз е, смятам, че всъщност тези инспекции, те са партньори на предприятията и ако някой каже, че нещо не е правилно, той тогава трябва да каже и как трябва да бъде направено правилно. Да, разбира се, няма, е, когато ви правят преглед на автомобила, е, да ви направят и поправка на автомобила, но могат да ви кажат към кого да се обърнете. Така че аз е, мисля, че инспекциите трябва да имат и такава задача. Те трябва да могат да дават препоръки. Аз смятам, че е, е, инспекциите по труда всъщност трябва да имат и подпомагаща роля в е, предприятията, т.е. по отношенията на предприятието, но не да изпълняват техните задачи. Е, предприятията, разбира се, най-вече малките и средни предприятия имат нужда от е, съвети от подобен характер. Проблемът с а, големите обекти. Това, което казах в тази връзка, беше следното. Мисля, че при големите обекти контролът функционира по-добре, инспекцията се извършва по-добре. Вие говорихте за проблема с социалните вноски, когато е, става дума за големи е, операции, извършвани от инспекциите по труда. Е, разбира се, тук вече е, имаме намеса на данъчните органи, на полицията, на митническите органи. Ораторът бива прекъснат. Извинете, аз обикновено не прекъсвам е, но в този случай ще е, ви прекъсна. Е, строителният обект, който посетихме Юта и аз, е, всъщност там имаше няколко смъртни случаи. Това беше факт, който беше разгласен от една организация, която се е, бори в защита на полските работници Пламамби Атланко. Това е досието, ще посоча поименно. Ние познаваме това досие много добре. Това е ситуация, която се среща в практиката на много други инспекции. На хартия всичко изглежда добре, но имаме известна загриженост, е, когато гледаме как е, се получават нещата на практика, примерно в, на такива строителни обекти. Има разбира се, обекти, където всичко протича много добре. Е, обаче, когато става дума за големи инфраструктурни проекти, знаем, че е, трудовите договори често са такива, че се назначават е, временно работници, и това са хора, които нямат достатъчна правна защита, не могат да разчитат на солидни условия на труд, отколкото в известните структури. Извинете, че ви прекъснах. Да, аз мисля, че на национално равнище нещата функционират добре. Искам да посоча, че има един голям проблем, който беше засегнат многократно днес след обед. Става дума за сътрудничеството между отдалните държави. Когато, например, говорите за полски работници, тогава може да се каже, че е, службите по социално осигуряване да кажат, че не познават условията на труд в другата страна. Обаче, когато гледам какво става на практика, установявам, че има директори, които от инспекциите по труда, които е, си сътрудничат помежду си. Обаче на място хората не се познават, няма информационна система и това създава проблем. Най-вече, когато се говори за командироване на работници, става дума за изчерпателни и неизчерпателни списъци. Аз самият бих казал, че ако има система, с която да може по някакъв начин да се осигури достъп до данните на работниците в страната им по происход. Това много би облегчило работата на службите за социално осигуряване, също така и на службите за инспекция по труда. В някои страни има такива органи, става дума за органи на регионално равнище, но обикновено е, това се прави само на европейско равнище. Ние искаме и контрол на малките обекти и там също се установява проблема, който вече е засегнат. И ясно е, че е, малкото хора, които работят в инспекциите по труда и в службите за социално осигуряване, не могат да осигуряват контрол и на малките обекти. Така че и на национално равнище, и на международно равнище трябва да се предвидят възможности за това, ако един инспектор посети малък обект, той да има възможност да разчита на помощ от е, чужбина, е, т.е. от страната, от която идва работника, там където работника е регистриран. Както казах, това европейско измерение ни липсва. Е, обучение на инспекторите. Аз не знам дали на европейско равнище трябва да се каже – е, как точно да изглежда обучението. Ние единствено установяваме, че в отделните инспекции много често липсват точно тези хора, които са необходими, за да може ефективно да се предлагат е, консултации и да се извършва ефективно контрола. Е, всъщност, такива хора не могат да бъдат открити във всички инспекции. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на Хайнц Фрич. <clears throat> Аз ще се опитам да бъда кратък. Мисля, че имаше четири основни въпроса. Ще започна с първия. Дали си струва да се концентрираме върху рисковите предприятия. Със сигурност това е така, но това не е много лесно да се идентифицират тези предприятия. Ще ви дам един малък е, пример. Една известна корабостроителница в Северна Германия дава възлага поръчка да бъдат е, съборени някои части от е, индустриалните съоръжения, трябва да бъдат съборени големи стоманени трегори и в първия договор, е, с който се възлага това на едно предприятие, всъщност в договора е записано, че той трябва да е, достави два автокрана и две платформи, за да бъдат съборени тези трегери. А, той вече пък възлага на подизпълнител, който а, е, изпълнява тази задача само с един автокран и вече на третия подизпълнител остава а, само една единствена подемна платформа и какво се получава? Фатална злополука, четирима е, четири жертви, е, един тежко ранен е, и всъщност според мен това е един много типичен пример за това как от един много сигурен договор, който е издържан във всяко отношение, за съвсем кратко време може да се получи нещо много рисковано. И разбира се, не става дума за малък обект, тъй като става дума все пак за корабостроителница, но явно, че там службата за охрана на труда започва да действа след като линейките вече са си отишли. Аз мисля, че едно от полетата за дейност на европейско равнище може да бъде квалификацията и си представям, че е, може да се осигурят експерти, които да работят по квалификацията на инспекторите, да разработват общи концепции, обща философия за е, надзора, който се извършва от тези лица. Особено в граничните региони има различни схващания по този въпрос и смятам, че точно тук е необходима европейска координация в по-голяма степен. И с това стигам до последната точка от моето изказване. Сега, тя е свързана с психическото натоварване. Е, психическото натоварване е, всъщност е, не изисква някаква особена квалификация от страна на инспекторите. Мисля, че Томас Хендел има право. Става дума за традиционните фактори на натоварване, голямо количество работа, много дълъг работен ден, също така много дългото разстояние, което работника изминава до работното място и на последно място е многобройната информация, всъщност, че поръчката на клиента стига директно до работника, който носи отговорност за нейното изпълнение. До сегашните разпоредби всъщност приключват там, където започва да действа Европейската рамкова директива. В Германия ние внесохме едно предложение, е, което беше последвано от редица федерални провинции. Това е предложение е, пред Бундесрата за един е, регламент срещу стреса, където да има ясни норми, които да уреждат условия на труд свободни от стрес. И да могат да се санкционират нарушенията срещу нормите за охрана на труда. Е, Благодаря ви, че се вместихте в пете минути. Триумф, господин Триумф. Ще отговоря на въпроса, който ми бе зададен за интегрираната система инспекция на труда. Това е последния въпрос, който зададох по време на моето експозе. Ще кажа следното. Не може отведнъж, изведнъж утре да имаме добре смазана европейска машина, която да замени националните системи. Но това, което ще кажа е, че сме изправени пред транснационални, междусекторни предизвикателства, които изискват отговор на европейско равнище, който не може да бъде даден от сега действащите структури. Ето защо трябва да се направят следните неща. Първо, да се дефинира точно да се дефинира точно мандата, заданието, не необходимо с нормативен акт, да е ясно какво представлява инспекцията на труда защото СЛИК в момента не дава отговор на този въпрос. СЛИК в момента се занимава само с здраве и безопасност на труда. Повечето неспециализирани системи не инвестират много в това, но ние трябва да поставим акцент върху условията на труд. В заданието трябва да се вземе предвид и основните права на работното място. Това е посоката, в която трябва да се движим. Това е в отговор на въпроса на госпожа Ланге. На второ място има нужда от обучение. Споделяне на учебни бази. Общи учебни бази. Значи от една страна има програмата Еразмус за студенти, относно инспекторите на труда има малко инициативи, но никой нищо не прави. Младото поколение инспектори на труда с удоволствие биха преминали през някакво обучение на европейско равнище. И на трето място, нуждаем се от общ инструментариум. На първо място, в това отношение – Инспекторите на труда не могат да оказват натиск върху лицата, взимащи решения, освен ако няма европейски правила за каскадата от подизпълнители и отговорността при такава система подизпълнители. Сегашните правила или са само на национално ниво и ги няма изобщо на европейско, или изобщо ги няма и на национално. Относно големите строителни обекти, ние не можем да окажем натиск, ако нямаме съответния инструментариум, който да засяга и подизпълнителите, цялата верига подизпълнители. И на последно място, сегашните инспекционни системи трябва да вземат да предвид най-уязвимите работници, тези в най-несигурно положение, най-уязвимите предприятия. Това са елементите, по които трябва да се работи. Сега не съм сигурен дали ще има някакъв европейски корпус от инспектора на труда утре. Не може да се използва кварталния полицай за борба с е, основни проблеми. Инспекторите на труда до момента се свежат като един квартален полицай, не могат да се борят с е, явления, които имат международен характер и засяга цялата верига на добавена стойност. Благодаря. Споменахте за солидарната обща отговорност. Когато говорихме преговори за директивата за командироване на директивите, гласувахме именно тази позиция. Това бе един от спорните въпроси. Позицията на нашата комисия бе тази, която отиваше най-далеч. Ние не искаме да спрем до там, докъдето предложи първоначално комисията, но си давам сметка, че това е тема, която ще бъде оживено дискутирана. Всъщност тази сутрин представители на Европейската асоциация на малки и средния бизнес е, отправи сериозни критики срещу позицията на парламента. За голямо задоволство на докладчика. Това малко не е свързано по темата, но има ясна връзка. Искам да благодаря на всички. Сигурна съм, че докладчика ще поддържа връзка с вас, за да може да напредне по доклада, който ще разглеждаме на 25 26 септември. След това ще имам малко време за внасяне на изменения до края на законодателния мандат. Затова и измененията 10 октомври, на 5 ноември проучване на измененията, на 25 ноември обсъждане на измененията, гласуване след това един ден, на 26 ноември, за да може доклада да мине на пленарно през януари. С това приключваме по тази точка от дневния ред. А сега точка 15. Ще дам думата на Фил Бенян, който ще представи проекта доклада си на тема финансово участие на служителите в приходите на дружествата. Това е доклад, по който водеща е комисията по економически, е, подпомагаща е комисията по економически въпроси. Докладчика от комисията по економически въпроси е Фабрицио Бертот. Заповядайте. Благодаря. Този доклад е, е насочен към финансовото участие на служителите в приходите на дружествата. И това е една възможност е, за парламента да подготви предложение за укрепване стопанската дейност в Европа. Участието на служителите в подобни схеми има изключително позитивен резултат, както за стопанската дейност, така и за самите служители, работници, работодатели. В някои случаи работодателя и служителя работник е един и същ. Е, чувам, че звъни телефон в залата. И в е, участието на взимането на решението, при разпределението на е, печалбата, в крайна сметка може да се изграждат дългостранни и дългосрочни взаимоотношения между служителите и работодателите, също така може да се участва и дялово в приховете. По този начин работодатели също така се стимулират да инвестират повече в обучение на своите служителите, особено малките и средни предприятия. Всъщност това е една схема, която е новаторска и предоставя стабилност в финансово измерение, също така гарантира по-голяма сигурност на заедостта. Участието в подобни схеми в Европа все още обаче е твърде ниско в Европа. Например, липса на стимули, различен подход в данъчното облагане и други са причините за това. В доклада се дава кратко обяснение относно това какви са схемите, които съществуват Посочваме много от предимствата, което схема за участие в финансирането и в приходите на дружеството може да а, има а, изключително добро последствие, както при а, откупуването на а, предприятието от служителите, така и при наследяването може да се гарантира по-голям достъп, особено за малките и средни предприятия. И тук мога да посоча испанския пример Societalis Liberalis, най-добрата практика и пример, който може да се посочи в тази насока. Цел на доклада е да се изгради необвързваща рамка за последващи подобни схеми, които могат да се разработят. Включват на първо място обективност – Необходимо е стопанските единици и дружествата да постигнат съгласие относно модела, който е най-подходящ за тях. На следващо място трябва да има гъвкавост, за да може да се отговори на различните характеристики на компаниите и държавите членки. На трето място трябва да са доброволни. Работодателите трябва да вземат решение дали да въведат подобна схема от една страна, от друга страна служителите, работниците да изразят желание да участват. На следващо място трябва да бъде допълнителна схемата към възнаграждението, а не да го заместват. Това е нещо много важно, което не бива да забравяме. И на последно място трябва да има ясна информация, която да се предоставя. Служителите трябва да съзнават много добре какви са техните отговорности и права, когато участват в такава схема. Искам да кажа също така, че фискалните политики и данъчното облагане са изключително голямо значение относно изпълнението на подобни схеми за финансово участие на служителите. Е, необходимо е на европейско ниво е, да се вземат нужните мерки, защото в крайна сметка не е възможно да бъде е, обвързваща системата. Сега по отношение на 50-то правило, ЕКОН работят по този въпрос. Очакваме тяхното становище. Организирали сме редица заседания Надяваме се, че от Комисията економически парични въпроси ще ни предостави конструктивна информация. Бихме желали да можем да направим максимално конкретни предложения в рамките на доклада, за да можем да допринесем за увеличаване броя на тези схеми. С интерес очаквам коментара на колегите по този въпрос от тук нататък. Благодаря председателката госпожа Регнер, след което останалите колеги ще говорят. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Бенион за извършената от него работа, която много конструктивно подхожда към финансовото участие на служителите в приходите на дружествата. Тези служители са хора с малко по-специален статут. Има най-различни модели, които функционират много добре в дадено предприятие, в друго също, но в третото предприятие най-вероятно няма да функционират добре. Първо искам да посоча, че тук ние наистина трябва да имаме предвид, че се прилагат различни подходи. Има много добри примери за това, че трябва да имаме добра изходна база, за да се занимаваме с тази тема. Сега искам да се позова на предложението на господин Бенион да се въведе опционален 29 ти режим. Това е много хубава идея свързана с много голяма амбиция. Аз мисля, че въз основа на практическият опит обаче ние все още не сме готови за подобно нещо. И сега, а, все още не съм стигнала до края на заключенията си, какво е най-доброто решение. Най-добре е а, може би една препоръка на съвета към държавите членки. Това като че ли сега е най-добрият инструмент в този стадий. Също така да се споделят и най-добрите практики. Е, например, трябва да се направи добра реклама на възможностите, които съществуват за финансово участие на служителите. Вероятно, комисията може да предостави бюджетна линия или да организира кампания. Ние ще трябва да си помислим много добре какво да бъде финансовото участие на служителите, там където все още няма такова, да речем в е, страните от е, Средна и Източна Европа да се създадат съответните правни предпоставки. За това господин Бениан засегна и данъчните въпроси. Естествено, това са въпроси от централен характер. Няма нужда да си правим иллюзии, когато подхождаме към темата от европейски аспект. Ако няма е, готовно за решение от страна на държавите членки, няма да има шансове и 29-ият режим. В тази връзка искам да посоча най-вече риска, свързан с съдебния туризъм. Най-важните елементи, още веднъж, е са следните. Доброволен принцип, приспособеност към условията на място и също така тази система да бъде добре възприята от е, служителите и е, също така да се спазват техните права и правата на синдикатите, които трябва да играят е, ключова роля. На това се позова и господин Бениан. Аз искам конкретно да се спра на параграф 12. Той говори за а, нещо конкретно, тъй като а, аз самата съм синдикален диятел, знам, че а, той има предвид нещо положително. Аз обаче бих посочила, че синдикатите не са единствените, които трябва да отговарят за финансовото участие. Те трябва да се позовават и на различните модели за осигуряване на това участие. така че може би трябва да се намери друга формулировка, но въпреки това се радвам на срещата на докладчиците в Сянка. Ние вече имахме първоначална много добра като резултат среща по този въпрос. Благодаря. Uh, Госпожа Зер, не съм докладчик в Сянка и само от свое име Бих искал да кажа, че наистина бихме желали да се запази доброволния характер, а не задължителния характер на мерките в този доклад. Това е изключително важно и в интерес на дружествата. Малко скептично съм насочена по отношение на седма и осма точка модел на общостно ниво. Чухме, че има много различни модели тук що Най-добрият подход е да се обменят най-добрите практики. В 11-та точка А, Б и С също така бих искал да се подчертае доброволния характер на режима. Благодаря. Председателката, благодаря от името на комисията. Госпожин Йоген, желаете ли думата? Merci, Madame la Présidente. Euh, nous vous remercions pour la, la qualité de ce rapport. Благодаря. Благодаря за този доклад и за изказванията. Наистина, тук виждаме съответствие с работата, която ние извършваме в момента в Генерална дирекция пазари и схемите за участие в печалбата. В крайна сметка целта е да се стартира следващия понеделник е, един пилот може да се разгледат различните аспекти, които вече са описани и в доклада и се надяваме, че ще можем в крайна сметка скоро да ви предоставим и много практическа информация относно разнообразието, което съществува в различните държави. Това ще обясни и различната обстановка, разликите между държавите членки, също така ще се включат и практически предложения относно задачите, е, които вие засегнахте за 29-я режим. Наистина това е нещо много важно. Ще видим какви ще бъдат резултатите от анализа, който ще проведем. Надявам се, че до януари месец ще имаме отговори. Благодаря. Thank you. Thank you the... Благодаря за коментарите. Що се отнася до предложението на госпожа Регнер за разяснителна кампания, за разпространение на практиката, на идеята, това би било много полезно. Ще поручим тази възможност. Не е необходимо да е разяснителна кампания. Може практиците, които се занимават с тези схеми, да се изкажат на конференции, може да тръгнем в тази насока. Аз знам някои лица, които могат да извършат това. За тези 29 схеми бяха изразени съмнения и от госпожа Регнер, и от госпожа Есайер. И аз самия трябва да призная, че не бях сигурен дали трябва да е включен, най-вече заради практическите аспекти. Има предприятия, дружества, които са европейски, надхвърлят границите на дадена държава членка и е понякога разпръскването на работната ръка затруднява положението. Просто съм включил тези схеми в набора, за да бъдат проучени, разгледани, да се види дали има възможно, такава възможност или не. Ще ми се да има възможност, но си давам сметка, че това е свързано с практически затруднения. Аз приемам, че в Великобритания имаме по-положително мнение за тези схеми сред синдикатите – Може би това винаги да е било така. Наистина може да променя малко е, езика в това отношение, но определено се наблюдава по-положително мнение през изминалите години. Особено в случаите, когато има комбинации на работническо-менеджерска приватизация, работническа приватизация. Особено когато едно дружество няма добър бизнес модел и се обръща към работниците, вместо да бъде изкупено от някое друго дружество. Мисля, че това може да помогне на малки и средния бизнес. особено по отношение на правоприемността. правоприемствеността. Има бум на такива практики в Великобритания и мисля, че най- всички най-добри практики, които съществуват в Европа, могат да бъдат обединено на едно място. Добре, това е определена основа за бъдещ дебат и последваща работа. Крайен срок за изменения 10 октомври, 12 часа по обяд. Разглеждане на измененията 5 ноември. на изменения 25 ноември. Гласуване в комисия 5 декември. Разглеждане в пленарна зала януари или февруари. На следващо място точка 16 и 17 от дневния ред. Давам думата на Фредерик Дарден да не запознае с становищата, които ще внесем на Комисията по транспорт. по два от елементите на железопътния пакет. На първо място имаме изменение на регламент за отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози. И на второ място изменение на директива 2012-34 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. Господин Дарден, заповядайте думата да ни кажете какво мислите по всичко това. Благодаря, госпожо председател. Колеги, ще направя едно кратко представяне на духа на двете становища. Както предполагам сте прочели в обяснителните бележки, аз изобщо не съм убеден от необходимостта за по-нататъчна либерализация на железопътните пътнически превози чрез този четвърти железопътен пакет. Не е минало много време, откакто бе прият третия пакет. Сектора все още страда от проблеми с конкуренцията, най-вече свързани с интермодалните превози. Не сме убедени, че по-настоящем това е добра идея. Има два възможни подхода. На първо място да се внесе становище и да се поиска отхвърлянето на четвъртия пакет или по-конструктивен подход, а именно да се представи становище с различни предложения в него. Не искахме да изпускаме възможността да подобрим текста. Трябва да си даваме сметка за реалния свят. Едва ли целият пакет ще, ще бъде отвърлен в комисията по транспорта. Ето защо съм следвал тази логика и се спрях на втория вариант, който според мен е по-добър. И така, представихме проекто становище – за изменение на някои елементи от предложението на комисията, на които ще спра накратко. На първо място, добра защита за работници. Това се разбира от само себе си. Ако тази идея не дойде от нашата комисия, откъде другаде? Защита на работници се чрез система за прехвърляне на работници от едно дружество в друго, което извършва публични услуги при едни и същи условия, независимо от статуса на работника. По-голяма свобода за националните регулатори да им се позволи пряко възлагане на поръчки, а не чрез търгове. Може да изменим таваните, а не да се връщаме към старата система на пълна свобода. На следващо място по-голяма свобода на връзките между различните дъщерни дружества на едно и също холдинг дружество. Ние искаме да изграждаме стени между тези елементи. И на последно място забавяне на въвеждането на мерките. Това са основните елементи от двете становища. Следващата седмица е крайният срок за изменение, 25 септември. Не изключвам възможността да бъдат представени още няколко изменения. Много съм доволен от това, което видях от колегите по темата до момента. Искам да чуя какво мислят е, останалите колеги сега по въпроса. Жорж Бак. Благодаря, госпожо председател. Е, Аз е, Изцяло споделям вашето мнение. Искам да кажа, че в Комисията по транспорт се занимавам с тези проблеми. Предложенията, които представи Комисията, ако бъдат е, приети, това би означавало проблеми не само за ЖП транспорта, но и за клиентите и за заетите в сектора. По тази причина е добре, както Комисията по транспорт, така и Комисията по заетост е, под ръководството на Фридрик е, Дарден да внесат е, изменения. По предложенията мога да кажа, че целите, т.е. посоката е абсолютно вярна. Е, на първо място става дума за още по-голяма либерализация на националните железопътни мрежи и при това трябва да се избягва непременно социалния дъмпинг. Това се отнася и за двата доклада. Основен момент е, в е, този регламент за мен е Свободата на избор, според мен, в бъдеще директното възлагане трябва да се запази и е, Фредерик Дарден, според мен, е избрал е, добър, е направил добър избор. Той е, спомена за това, че не дава особени шансове на инициативата за отхвърляне и е, също така включи датата 2029 година. За мен в бъдеще също трябва да се запази свободата на избор, което означава, че държавите членки трябва сами да могат да решават дали да продължат да извършват директното възлагане. В изменение 5 се посочва, че тази реципрочност, съгласно която третите държави трябва да изпълняват същите условия, според мен това не стига твърде далече. В Европа ние познаваме социалния дъмпинг, където големи предприятия, които имат дъщерни дружества, извършват транспортни услуги и всъщност не спазват едни и същи условия, не спазват условията, които са посочени в колективните трудови договори. Аз мисля, че всъщност тези разпоредби трябва да въжат и за дъщерните дружества на големите концерни. Подизпълнителите също трябва да бъдат включени. Според мен това е добре е, да се направи по изменение 22. Докладчикът може да даде по-конкретни обяснения. Бихме могли да направим това на двустранна основа. Сега, по второто досие, е, досието свързано с е, управлението, аз мисля, че тук е, отварянето на пазара трябва да се не е много уместно, не е уместен единен модел за Европа, така че аз пледирам за различни модели е, в по малките и в по-големите държави членки, тъй като те са не са поставими помежду си. Има холдингови модели, има интегрирани предприятия. Затова аз мисля, че трябва да бъдат изпълнени условията, да няма дискриминация, да има силни регулаторни органи, обаче свобода по отношение на структурата на моделите и аз мисля, че по този начин се разширява и аспекта на посоченото от господин Дърден. Важно е да се посочи също обучението и сертификацията на персонала във влаковете, също така да има и обвързващи задължения съгласно колективните трудови договори и те да се прилагат и в другите държави членки. Аз мисля, че могат да се посочат и други точки, които да бъдат обект на следващи дискусии. Благодаря. Е, Благодаря Филип де Бакър и след това Елизабет Шретер. Dank u wel, voorzitter. Uh, en ook dank aan de rapporteur voor zijn uh, uiteenzetting en zijn voorstellen. Um... Благодаря. Благодаря на докладчика за предложенията. Uh, които не прави. Може би няма да се изненадате. че моята позиция е доста твърда по този доклад. Изглежда има някакво недоразумение, именно, че ще вървим по път, който според мен не би трябвало да поемем. Ще се спра на няколко неща. Когато, разбира се, представи своите изменения, те също ще бъдат насочени в тази посока. През последните години а, имаше проблеми по отношение на а, конкуренцията между различните а, видове транспорт. И според мен нещата са ясни. Железопътният транспорт просто не може да е толкова резултатен, ефективен и гъвкавост по отношение исканията на пътниците, а също така не е и толкова привлекателен. И Необходимо е да се оптимизира използването на железопътния транспорт от пътниците. На второ място, някои от измененията, които се предлагат от е, докладчика, като че ли са повече идеологически, отколкото е, фактически. Например, той говори за опасността от социален дъмпинг, загуба на работни места, съкръщения и така нататък. Искам да посоча, че само Обединеното кралство и Швеция са двете държави единствени, които са либерализирали своите железници. Всъщност са наели повече хора да работят в тях. И, и това е ясно доказателство, че либерализацията, отварянето на пазара не непременно означава за загуба на работни места и социален дъмпинг. Същото може да се каже по отношение на заплащането на надниците, заплатите, средните заплати в Обединеното кралство и Швеция. Те са по-високи, например, отколкото в Германия кое, която е, притежава интегрирана, е, доста затворена структура. С други думи, мисля, че тук и няма връзка между тези въпроси. Някои от фактологичните неща трябва да се коригират. Сега, що се отнася до безопасността? Същото нещо мога да кажа. През последните 10 години е, безопасността става е, все по-сериозен акцент в работата. В областта на ЖП транспорта отново най-добрите са Обединеното кралство и Швеция практиката за управление по същия начин стоят нещата. Има разлика между инфраструктурата и различните оперативни действия. Съответно, менеджерите в тези насоки имат различни функции. Ами как ще си изпълнят нещата и задълженията? Ще се сключват договори, естествено ще се възлагат изпълнение. Но мисля, че разделянето е, е факт. Нещо, което се е станало в е, държавата на докладчика. Във всеки случай, аз би желал да участвам конструктивно в цялостния дебат. Моята позиция е доста различна. Трудно ще бъде да намерим е, обща позиция, но като цяло се надявам, че становището ще бъде добро. Ние бихме желали да видим отворен пазар, безопасен железопътен транспорт и да удовлетворим пътниците. Благодаря. Елизабет Шоде. Благодаря. Моята позиция по отношение на документите на комисията също е по-скоро критична, защото не смятам, че това е подходящия момент е, за извършване на тези стъпки въпреки че ние все още не сме транспонирали директивата и нямаме опит от нейното прилагане. Според мен причината, поради която това се прави, това е оказване на целенасочен натиск за либерализация и опитът показва, че това не е непременно допринася за подобряване на качеството навсякъде. То ще стане по-добро там, където си струва, именно в центровете, но в много отдалечени региони на Европа интегрираните решения всъщност са единствената възможност за запазване на обществения транспорт транспорт. Виждате, че картината е много диференцирана. Не на първо място в наша компетентност попада да решаваме такива въпроси и да внасяме изменения. Нашите е, правомощия са свързани с е, охраната на труда на работниците. по това нещо нищо не е направено. Комисията е, може би трябва да внесе някои допълнителни неща, за да се намери решение за работниците. Така че до толкова пред... подкрепям предложението на, на докладчика за преходен период. Също така трябва да се подобрят критериите мерките за обявяване на търгове. Трябва да се търсят и интегрирани е, решения. Колегата Бах е, посочи е, нещо, че директното възлагане на поръчки не изключва интегрирани решения. Критично гледам и на другото досие, отварянето на пазара за обществения транспорт, защото парламентът е, всъщност води много дълга дискусия по това. Става дума не само за работниците, а и това, което каза колегата Бах, че последиците от е, досегашното отваряне е, са, че има множество подизпълнители, неквалифицирана работна ръка и в крайна сметка по-малко сигурност и по-лошо качество, вместо това да се подобрява. Каквито и прогнози да се правят в обратната насока. Получава се по-голям дисбаланс между градските и селските райони. В е, селските райони се получава така, че няма градски транспорт. Това противоречи на целите за опазване на климата на Европейския съюз и на социалните му цели. Ние смятаме, че общественият транспорт трябва да бъде е, изграден по начина по който предлагаме и е, целта ни е всеки човек, независимо от социалния му статут, да има възможност да ползва този транспорт и да е, не е определяща само цената. За мен това е много важна точка, централна точка, защото иначе се получава така, че общественият транспорт се превръща в луксозна услуга, а не в нещо, което не нещо, което може да ползва всеки, независимо от доходите си и то да ползва качествени услуги. Аз мисля, че по това досие трябва да се работи много. Когато видях проекта на комисията, се оплаших от това, че комисията отива толкова далече. Всъщност става дума за един доста диференциран дебат, който се води вече в парламента и е, парламента посочи, че е, тези неща не са възможни, че е, трябва да се търси и социалния аспект, трябва да има достъп до е, обществения транспорт. Дискусията беше много е, дълга, много е, оживена. Е, парламентът е, излезе с определени заключения и комисията сега разрушава всичко. Това е моето впечатление. Радвам се, че колегата Бах е докладчик в сянка. Той е в Комисията по транспорт, познава дебата там и аз мисля, че ние трябва да помислим много внимателно как да осигурим тази обществена услуга, обществения транспорт, защото иначе аз просто не бих се съгласила с това досие. Благодаря. Благодаря. Господин Бениан. И после комисията. Щях да започна с едни данни, които обаче господин Дебакър представи относно държавите, които са либерализирали този транспорт. Аз живея в една от тях. Ние сме отвоили броя на пътниците по нашата ЖП линия и това се случи от 2000-та година насам. От 1999 година до сега броят е двоен. А също така се увеличи и броя на хората, които работят в ЖП, транспортния сектор и като цяло се подобри заплащането им в сравнение с останалите работещи. Така че страховете, които се изразяват, са неоснователни. Освен това ще ви кажа, че ние също през 96-та година преминахме през същия дебат, който водим сега – през първите 3-4 е, години нещата се объркаха и някои от страховете като че ли започнаха да се реализират, но каквото сега предлага комисията всъщност не е онова, което ние се опитвахме да направим 96-та година в Обединеното кралство. Ние много бързо видяхме какво се случва и оправихме нещата тогава. Комисията предлага една система, много сходна с системата, която по-настоящем разполагаме с, в Обединеното кралство. Най-високо увеличаване на броя на пътниците е факт, най-високо увеличаване на работещите в ЖП транспорта. Освен това, от един от най-бедните по отношение на сигурност и надежност станахме едни от най-добрите. И всичко това се случи в рамките на една система, която според други е рецепта за бедствие. Така че нека да разгледаме все пак всичко това. Това е мой личен опит. И подходът дава резултат по отношение на достъп, така и предоставяне на задължителните е, услуги. Просто тук има две неща. Е, до Лондон и до Бърмингъм ще дам е, две, два примера. Първо, първо имаше четири пъти възможности с, с смяна на гарите, а понякога трябваше да се замени с автобус. Два часа и половина беше пътя между Лондон и Бърмингъм и доста скъп. Е, още не сме решили въпроса с е, е, цената, но липсва държавно финансиране за подкрепя и финансиране на е, поне част от билетите. Сега вече имаме е, почасови влакове и цената е 30 британски лири стерлинги горе-долу по 4 евро на километър се пада. Това са влакове, 12-14 директни, има и някои, които, разбира се, трябва и да се сменят. Има влакове на практика на всеки 30 минути. И по този начин се преодоля унази ужасна система, която се предлагаше, свързана с фран... франчайзинга. Ние преминахме през този етап, много грешки допуснахме, поправихме нещата и сега не искаме да вървим назад, защото по-настоящем ЖП транспорта ни е много по-добър, отколкото беше по-рано. Що се отнася от възлаганията, директните, преките възлагания? Тук проблема, според мен, е, че липсва откритост и доверие, че те няма да бъдат предоставени на любимците. Тоест, е, ще се блокира системата. Мисля, че може да се използват преките възлагания, но те трябва да се използват наистина разумно не като действия при пожари, действия на пожарна. Необходимо е разумно да подходим, за да не се нарушава услугата, която се предоставя. Като цяло останалите предложения на комисията са добри, но ние предлагаме много изменения в транспортната комисия по документа с цел усъвременяване и подобряване на това, което се предлага. Не всичко е негативно, има добри аспекти, които са свързани с персонала, който работи по влаковете. Наистина това е правилен подход за нас. Това също са професионалисти в Обединеното кралство, менеджерите по влаковете, управителите. Това са е, високо специализирани професионалисти в своята област. И ако запазим една разпокъсана система, ние просто няма да можем да осъществим интермодалната връзка сухопътен ЖП транспорт. Влаковете могат да пресичат граници, има им единна система ЖП в Европа, знаем това, но протекционализма на национално ниво ще означава, че просто няма да можем да осъществим интермодалната връзка и пазара на практика ще бъде затворен. Така че, необходимо е да се подобрят нещата и път има да се извърви в тази насока. Благодаря председателката, благодаря. Давам думата на комисията. Мадам, j'ai Заповядайте. Искам да благодаря на докладчика за двете проекто становища и за забележките на господин Деба, госпожа Шрута и господин Бениан. Комисията се спря на балансиран, регулиран, прогресивен подход за отваряне на вътрешния пазар за конкуренция. Принципа за недискриминаторен отворен достъп до жепа инфраструктурата – те са при запазване на прерогативите на държавите членки за определене на обхвата на задълженията за публични услуги. Ще бъде защитена финансовата устойчивост на публични поръчки и няма да има проблем с новите участници на пазара. Чрез възлагането на поръчки ще се реализират економии на обществени средства в размер на 20 до 30 на 100 ще се подобри качеството на услугата. Предложението предоставя възможност на държавите членки да определят транспортната си система според необходимостите на гражданите. Социалният ефект от предложението определено трябва да се обсъди от тази, комисията, от тази комисия и от докладчика. Четвъртия пакет ще доведе ли до безработица, до намаляване на заплатите. Да видим фактите, какво сочат. Заетостта не е синоним на безработица. Заетостта в ЖП сектора намалява от 90-те години насам в почти всички две държави членки. В две обаче, които са отворили пазара за конкуренция, заетостта расте. И то съществено. Според нашата оценка на въздействието, отварянето на пазара най-вероятно ще доведе до нови услуги, т.е. нови работни места и то за квалифицирана работна ръка. Предложението смягчава ефектите от намаляване на работни места в краткосрочен план чрез един постепенен, поетапен подход на отваряне на пазара. Проектът доклада за изменение на директивата 34 дава интересни предложения за подобряване на предложението на комисията, например изменение, изменение 1, 4, 5, 14 и 15 но според комисията има няколко изменения, които няма да дадат добър принос за стимулиране на ЖП транспорта. Има някои изменения, които предлагат по-голяма гъвкавост за държавите членки, структурата на управление. Изискванията за разделяне се предлагат само за да се гарантира справедлив, равен достъп на всички оператори до мрежата. Комисията предоставя гъвкавост, като позволява и, се, сепарирани и вертикално интегрирани структури, като осигурява финансова прозрачност и липса на конфликт на интереси. Това е темата на изменение 11, 12 и 13. Изменение 16 ще ограничи сериозно достъпа до пазара и ще наруши баланса между отворения достъп и услу... публичните... задължението за публични услуги. Системата трябва да е пропорционална, необходима и ясно дефинирана. В, в проекта за изменение на общо, за публичните услуги, например 27-25 изменение, се правят предложения за подобряване на системата на комисията. Що се отнася до възлагането на поръчки, докладчика предлага да, се има, да има избор между пряко възлагане и състезателния търг. Според нас правилото трябва да е състезателен търг. Както сочи опита, публичните поръчки, възложени с търг, водят до по-голяма ефикасност от 20-30 на 100. Плюс това ефективността ще нарасне само ако имаме ясни прозрачни правила и равно третиране на всички шепи оператори. Търговете трябва да са основния вариант, но през след това могат да се правят изключения и да се възлагат пряко обществени поръчки. Това е нещо, което бе споменато от докладчика и редица изказали се днес. Тези изключения трябва да се ограничат само до строго необходимото увеличаване на стоеността на преки поръчки, които могат да се възлагат до 10 милиона евро, нещо, което се предлага от докладчика, не е съразмерно. Не виждам на какво основание докладчика предлага да се променят праговете, които въжат за транспорт с автобус, метро или трамвай с мнение 27 и 28. Те просто са извън обхвата на нашето предложение, което акцентира върху ЖП услугите задължителното прехвърляне на служители при промяна на оператора също не се подкрепя от е, комисията, защото структурата на ЖП сектора и естеството на пазара на труда се различават много от държава членка в държава членка. Ето защо в съответствие с принцип на субсидиарността националните и регионални области определят необходимостите и решават какви ще са целесообразните мерки за персонала. И на последно място преходния период, който предлага комисията до 2019 година. Отлагането на този преходен период до 2029 година не е разумно. Това е изменение 31. Според регламента, пряко възложените поръчки в ЗП сектора могат да се сключват за период от 10 или 15 години, ако се спази някои условия, което означава, че пряко възложените поръчки точно преди изтичането на преходния период принципно могат да продължат да действат до 2000 2039 даже до 2044, ако приемем датата, която предлага докладчика. Може ли пазара да остане затворен още 20 или 30 години? Относно защо действаме сега, това е в отговор на госпожа Шройдер. Преглед на директивата от номер 34 от 2012 е по пряко искане на парламента. Ще приключа с, с молба да се промени проекто становището, което ще внесе вашата комисия в комисията по транспорт. Ние носим отговорността да създадем съответните условия и мрежа, които да допринесат за конкретно способността на пътническите железопътни превози в Европейския съюз. Благодаря. Аз мисля, че е въпрос на политическите органи да очертаят линиите, които трябва да следват, когато става дума за законодателен процес. Аз мисля, че нашата комисия не може да възлага политически насоки в сферата на транспорта, но се радваме много е, за изяснението на това законодателно предложение от страна на комисията. Господин докладчика, дава ви думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които взеха думата и изразиха мнението си не само по проекта за становище, но и по темата като цяло. Това е много комплексна и много деликатна тема. И не трябва в нея да се въвежда много идеология, но от друга страна не трябва да се приема, че британският модел е идеалният модел и да се мисли, че пълната либерализация е единствено добро решение. И слушах е, изложението на представителката на комисията. Тя желае конкурентоспособност в сектора, желае ефективност, но аз мисля, че не трябва да се забравя, че е необходимо е, предложение е, и въобще да има предлагане на услуги, които да са достъпни на всички. Все пак е, говорим за темата безопасност, за темата сигурност, говорим също така и за социални аспекти. Този план може да бъде изпълнен в различни етапи. Аз нямам предвид допълнителни етапи към тези, които вече са приети, но още веднъж повтарям, че трябва да внимаваме да не пропуснем тези аспекти, които подчертах. Естествено, ще трябва да има диалог между мен и докладчиците в Сянка. Ще има такъв диалог. Ние ще се опитаме да подобрим нещата и да изготвим становище становище, което да отразява мнението на мнозинството в нашата комисия. Естествено, аз с удоволствие и с много внимание ще изслушам всички предложения отправени към мен. Благодаря на докладчика. Срок за внасяне на измененията 25 септември с цифров подпис до 12 часа на обяд на 17 октомври, на 14 е, ноември е, ще разгледаме предложенията и след това е, Комисията по транспорт на 26 ноември ще вземе отношение по измененията. Сега преминаваме към точка 18 от дневния ред и давам думата на Татяна Зданока. Тя ще представи 24-те изменения, които бяха внесени и ще става дума всъщност, извинете, поправя се оратора, става дума за а, извадково изследване на работната сила в общността. Това е доклад, по който участва и Комисията по бюджет. Става дума за 10 е, изменения, освен това внесени от докладчика и 14 е, други. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците в Сянка за предложените изменения. Те са много конструктивни, които ще обогатят доклада. Ще започна с съображенията от преамбюла. Получих предложение за изменения от Костела по отношение на първо съображение, ново И както пише госпожа Кастел в предложението си, това е изменение към моето изменение, номер едно, е, препратка до хартата и трети член договора на Европейския съюз. Благодаря на госпожа Кастела за предложеното изменение. Мисля, че ще подготвим компромисно предложение за изменение, което ще обедини двете изменения Едно и единайсто. По-нататък, по трето съображение, тук имаме две изменения, дванайсто от госпожа Кастела и тринайсто госпожа Харкин. И на заседанието на докладчиците в Сянка ще предложим компромисен текст. Надявам се, че няма да е трудно да го подготвим, като учетем направените две предложения за изменение, 12 и 13 съответно. По-нататък, по пето съображение, получихме предложение за изменение – Не, поправя се ораторката. Моето изменение беше по пето съображение. По осмо съображение се получи предложение от бюджетната комисия, сходно на едно от моите предложения за изменение. Така че ще бъде лесно да подготвим компромисния текст. И двете изменения от двамата докладчици в Сянко, госпожа Кастело и госпожа Харкин, съответно 14 и 15 изменения. Необходимо е да се прецизират някои фрази, за да се предложи по-добро определение – относно националните статистически институти и а, участието на държавите членки. Мисля, че лесно ще можем да подготвим компромис по 14 и 15. След това, по първо от бюджетната комисия и мое трето. По същия начин. Девето изменение. Също имаме две предложения от докладчиците в сянка, госпожа Харкин и госпожа Костело съответно. Отново става дума за редакция на текст относно бремето, тежестта, обема работа, езикови са редакциите, които се предлагат. Ще предложим компромисен текст. Мисля, че предложението на вашето на госпожа Костело е по-добро, по-добро от предложението, което се прави от комисията. 17-то изменение на госпожа Харкин. Също така. Мисля, че ще бъде възможно и тук да подготвим компромисен текст по отношение на съображение 9. Приминавам към членовете. А, не. Има и 18-то изменение, което се прави по отношение на 12-то съображение. Съгласна съм. Също от госпожа Костело се прави предложението. Пак става въпрос за езикова редакция. Напълно съм съгласна с вас, госпожо. По членовете. Моето изменение по първи член вече бе дискутирано. Що се отнася от предложенията от докладчиците в сянка, Внесени са изменения по първи член, първа алинея, втора алинея, 7б предложение съответно на комисията. 19 и 20 изменение, както и трето изменение, което се прави от бюджетната комисия. Мисля, че също ще можем да подготвим компромисно предложение за заседанието на докладчиците в Сянка. Принципно съм съгласна с тези предложения. Същото се отнася и до измененията 21-22 по втори параграф на 7В, предложение направено от комисията по член 7В. ще предложим компромисен текст. Трета алинея, отново говоря за седми член В. Едно изменение се предлага от госпожа Харки, номер 23. което е почти идентично с моето предложение, номер 10. Така че, когато дискутираме дискутирахме моето предложение за изменение. Докладчите сянка се съгласиха, че трябва да се ограничи периода от време. Госпожа Харкен предлага 5 години. Мога да се съгласа с това. Аз съм съгласна. И на последно място, 24-то изменение от госпожа Есея, докладче сянка от НП. Предложението на комисията е по също седми член В, шеста линея. Тук комисията предлага период от 2 месеца уведомление, а госпожа Есая предлага 3 месеца. Мисля, че можем да подкрепим това изменение. По-добре ще бъде да разполагаме с повече време за уведомлението. Това е моята позиция относно предложените изменения. Благодаря още веднъж на докладчиците в Сянка за направените предложения. Э, Благодаря за обстойното представяне на внесените изменения. Сега ще дам думата на госпожа Асая, след това на госпожа Костеля. Както казах, по време на първата размяна на мнение. Много съм доволна от текста на комисията, затова и внесох само едно изменение. Сметнах, че за Европейския парламент трябва да има период от 3 месеца за контролиране на използването на делегирани правомощия, делегирани актове. Споделям и мнението на госпожа Харкина, докладчика, че за делегирането на правомощия трябва да има 5 годишен период. Надявам се компромисният текст е такъв, че да продължаваме да се придържаме към изследването на работната сила. Нашите изменения да не стават прекалено сложни. Докладчика е свършила добра работа и се надявам да продължим сътрудничеството си и да финализираме текста. Костела. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за работата по доклада. В самото начало искам да кажа, че подкрепяме силно идеята за такива модели и приноса, който могат да окажат те върху европейската политика. Измененията, които внасям, засягат по-скоро някои подробности, не толкова същество работа по същество. Ще обърна внимание на две изменения. На първо място 11-то. То се основава на първото изменение на докладчика за нова точка в прием билова. Искам текста да стане по-общ, да се визира хартата за основните права и член 3 от договора за Европейския съюз, по, който, по силата на който Европейския съюз трябва да гарантира заетост и социален напредък. Текстът е малко по-различно от високите нива на социална защита и заетост. След това, изменение 16 езикова редакция. Мисля, че вместо бърдан, трябва да се говори за workload, натовареност, а не за бреме. Защо на политиките да говорим, за политиките да говорим като за административно бреме? И на следващо място искам да се визира стратегията ЕС 2020. Само, че при това положение регламента може да се ограничи само до сроковете по тази стратегия. принцип сме съгласни с другите изменения. Приемаме измененията на госпожа Харкин. Все още проучваме изменение 23 то и времената рамка на делегираните актове. Този въпрос е дискусионен, иначе искам да благодаря на докладчика за работата. Мисля, че процедурата с докладчиците в сянка ще мине гладко. Госпожа Харкин. След това комисията, която е представена от Евростат. Благодаря, тъй като докладчик представи толкова подробно различните изменения, ще бъда кратка. Искам да кажа, че разбирам това, което каза Емил за административното бреме, Така че, ако докладчика е съгласна, може да тръгне в посоката, която очерта колежката. Съгласна съм, че може да използваме Union Policies, политиките на Съюза, а не само целите на Европа 2020, тъй като трябва да сме максимално по-общ. Текст трябва да е максимално по-общ. Изменение 20. Мисля, че последната част от него е добра. При условие, че участват държавите членки, по изменение 23 дискусията все още тече. Надявам се, че ще успеем да стигнем до споразумение по това досие. Благодаря. Господин Лафланте. Благодаря, госпожо председател. Yes, I must catch a train, me too. И аз ще трябва да хвана влак. Няма да говоря дълго. Благодаря на докладчика. Благодаря на докладчиците в Сянга. Благодаря за предложенията, които се правят, за да подобри е, предложението, своята, своето предложение комисията. Сега ще се спра на две неща. Първо, дали делегирани актове или актове за изпълнение – Комисията е на становище, че мерките за изпълнение са по-добри именно поради техническото ещество на проблема. По-технически са елементите, които се дискутират тук и в този смисъл подкрепяме становището на комисията, че мерки за изпълнение са по-доброто решение. На второ място. Другият елемент е свързан с използването на еднократните суми, които се предоставят безвъзмезно на държавите членки, дали да бъде факултативно или а, задължително, may или will по-добре да се е, наложи формата на еднократно плащане. В този смисъл комисията отстоява е, простения вид е, безвъзмежно подпомагане, но разбира се, това не означава, че не могат да се използват и други форми на подобни грантове. В този смисъл използването на е, е, думата МЕЙ, т.е. факултативния елемент, ще бъде по-гъвкаво решение. Благодаря председателката. Благодаря за техническите аспекти. Връщаме се отново към докладчика. Имате думата. Благодаря още веднъж на докладчиците в Сянка. Благодаря за това, че подкрепихте моята позиция. Ще организираме нашето заседание с докладчиците в Сянка преди тристранните срещи, по време на тристранната среща, разбира се, ще дискутираме деликатните въпроси, свързани с е, делегирани актове, актове за изпълнение. Знаем, че това винаги е проблем, но ние ще направим всичко по силите си. Благодаря. Благодаря председателката. Благодаря ви. Ще се дискутират е, компромисните предложения, които ще се направят следващия път, 17 октомври, когато дискутираме тази тема, а ще гласуваме след това. И ако имаме обща позиция, ще можем да внесем темата в пленарна зала. Това е края на дневния ред. Сега по десета точка ще дам думата на Франсуас Кастек, докладчик по становище. Кой ще представи всъщност нейната позиция на докладчика относно годишния доклад, относно политиката на Европейски съюз в областта на конкуренцията? Това е становище, собствена инициатива в е, Комисията по економически въпроси Рамон Тремоса. Госпожо Кастекс, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Имаше някои допълнителни изменения към моето становище. Те бяха внесени от колегите Сакас Регнар, Корнелисън и надявам се, че не съм пропуснала никого. Направи ми впечатление, разбира се, това беше приятно впечатление, че тези изменения вървят в правилната посока, в смисъл в същата посока с моето становище. Става дума за това, че политиката в областта на конкуренцията в никакъв случай не трябва да превишава ролята, която и е отредена от основните договори. предвид защитата на потребителите от нелоялни практики. Имаше обаче все пак някои отклонения във връзка с въздействието на политиката за конкуренция върху социалната политика, публичните органи, държавните помощи, също така и във връзка с предоставянето на политиката в областта на конкуренцията като помощно средство за осъществяване на политиката на економии. И измененията към моя доклад не създават големи проблеми е, за представяне на компромисни изменения и е, мисля, че е, има всеобща подкрепа Една точка все още не е намерила решение. Става дума за е, нещо, което трябва да бъде по-добре обработено. Става дума за изменения 42 и 43 на госпожа е, Регнер, 41 на господин е, Карзай и 24 на госпожа Тати. Става дума отново за ролята на комисията. Във връзка с борбата с практики от типа на социалния дъмпинг и фискалния дъмпинг – които поставят в неравността на конкуренция държавите членки. Мисля, че всички сме единни по отношение на постигането на целите в тази връзка. По различен начин обаче се подхожда към детайлите. Госпожа Регнер посочва различните елементи на изкривяване на конкуренцията, например във връзка с условията на труд, заплащането, след това данъците за предприятията, т.е. корпоративните данъци, а също и а, е, различните мерки за борба с данъчните измами и укриването на данъци. Докато колегата Карзай би искал това изброяване на понятията да се избегне. Със сигурност ние ще се съберем отново и ще приемем текст, който да бъде приемлив за всички. И в крайна сметка това становище да бъде прието и е, водещата комисия, комисията по економика, а също и комисията да могат да получат ясно е, послание под формата на един текст, подкрепен с широко мнозинство. Социалната политика, е, държавните помощи, мисля, че не би трябвало да се влияят от този текст. Благодаря госпожа Менрайтен, тя а, замества а, господин Карзай. Госпожа Менрайтен. От името на Дейвид Казай искам да поздравя госпожа Кастак за извършената работа. Първоначалният е вариант на нейното становище е по-балансирано и а, докладчика в сянка може да подкрепи повече от а, предложените изменения. Първото от компромисните изменения, както и вие казахте, а, вече е а, в известен смисъл променено, така че господин Карзай желае да бъде внесена по-голяма яснота, но вече, както казах, той е съгласен с по-голямата част от вашите предложения. Както и вие казахте, очаква е, окончателното редактиране на предложенията за измененията, но той е убеден също така, че ще постигнете съгласие. Благодаря от името на Дейвид. Благодаря. Друг желая ли думата? Господин Бенин. Sorry, I thought I was noticed when I put my мисля, че видяхте, че поисках думата, когато вдигнах табелката си в началото на дебата. Тук съм в качеството си като докладчик в сянка, затова не е изненадващо, че искам думата началото малко се обърках, че започваме да дискутираме изменения и компромиси, защото това е първата дискусия за измененията. А вече говорим и за компромиси, които май не са приключили. Повечето от измененията, които се предлагат, четири, са в една и съща област с цел гарантиране политиката по конкурентно способност да съответства на социал-економическите цели и целите в областта на околната среда. Аз предлагам редица изменения в тази област. Освен това, предлагам и изменение там, където нямаше пълна подкрепа по отношение на пети параграф – предлагам альтернативен текст за пети параграф и първоначалното изменение, второ на госпожа Корнелисън, по отношение равнопоставеността и четвърто изменение на докладчика е тази насока, а също така и 19-то на госпожа Кастело, което е свързано с професионалното образование, са аспекти, които мога да подкрепя. Имаме известни съображения относно изменения, които създават прекалено много изключения така ще се наруши равновесието на пазара и ще се подкопае цялата идея на тази политика. Но като цяло е, съм удовлетворен от повечето от е, предложенията и се надявам, че ще постигнем добри компромиси. Сега по компромисите. Отново притесненията са ми относно една малка част, свързана с редакцията на текста. Може би ще кажете, че съм педант, но имам някои предложения редакционни на текст. Гледам компромис С, т.е. В, в горната част на текста. Очевидно, дългосрочен е по-добре от краткосрочен, но думата unable тук не е достатъчно подходяща. Бих предложил рискува се да не бъде в състояние да, вместо да е несъстояние, не, да не може. По следващия компромис аз предлагам гъвкавост в рамките на съществуващите правила. Тогава, когато се говорят за конкретен набор от правила, нещата може би стават доста по-сложни. По компромис ХАШ съгласни сме, че не трябва да се замества демократичния контрол, който се извършва от парламента има роля, която парламент може да изиграе и ако политиката по конкурентоспособността не трябва да замества това. Мисля, че останалите са дребни бележки. Е, мерси. Други колеги искат ли думата? В такъв случай предложа екип за водене на преговорите. Това е във връзка с член 13 от договора и протокола за публичната служба. Когато водим битка е, с други комисии, не трябва да забравяме победата за член 9 в договора където се визира и политиката в областта на конкуренцията. Това не е ябълка на раздора между нас. Може би всичко ще стане и само с устно изменение. Може би трябваше да визираме Google, Apple, Facebook, Amazon, които използват стратегии за избягване на данъчно облагане, което също води до изместване на работни места от една страна в друга. Е, по тия теми комисията пази мълчание. Това определено е област, където може да действаме спрямо комисията. Това е което искам да кажа. Давам думата отново на докладчика. Споменаването на член 9 не бе в първоначалното ми проекто становище, но то ще бъде споменато чрез изменение от Алехандро Серкас, изменение номер 21. което ще бъде отразено. Извинявам се на господин Беньян, че не му споменах името. Когато благодарих, аз разбира се съм отчела неговите изменения в два компромиси, по-конкретно изменения 33 и 39, за които спомена и той. Това ще е компромис Е латинско и Хаш. А именно колко важно е да има социален диалог. И демократичен парламентарен контрол. При сегашната система, при която комисията е единствена е компетентна да разглежда въпроси, свързани с конкуренцията, трябва да бъде поставена под съмнение. По темата за изключенията, изключения от прилагането на политиката за конкуренцията, по-конкретно облегчаване на процедурата за държавна помощ, публична намеса в економиката, държавна намеса, особено когато държавите се опитват да вдъхнат нов живот на индустрията. Това е изменение на господин Болон. Също въжи и за социалните услуги. Също така искам да защитя и взаимоспомагателните фондове и така наречената социална економика от строгият режим на политиката за конкуренцията. Те не трябва да се третират по същия начин – като дружествата, които действат на свободния пазар с цел печалба. Тези взаимно спомагателни фондове не трябва да бъдат третирани по същия начин. Това е друг пример за изключение от прилагане на политиката за конкуренцията. Ще работя върху компромисните варианти. А, мисля, че в момента вече сме близо до намиране на правилния крайен вариант. Нямаме принципни различия. Надявам се, че становище ще бъде прието с широка подкрепа и консенсус. Благодаря въз основа на компромисите, по които работите. Значи ще ги разгледаме 25 септември. Ще гласуваме на следващия ден. Комисия ЕКОН ще гласува на 17 октомври. Стигаме до последната точка от дневния ред което означава, че имам честа да дам думата на госпожа Шартие да ни представи какво е положението на преговорите със съвета относно регламента за Европейския социален фонд. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви информирам, че веднага след нашето заседание ние ще имаме а, триалог и вероятно ще има още един триалог. Надяваме се обаче, че много скоро ще можем да приключим този голям брой триалози. Първо трябва да се установи, че тази тема е изключително важна за гарантирането на всички социални политики, които са толкова важни за нас в тази комисия. Ние имаме силен мандат и в нашата комисия мисля, че е, имаше много добра съгласуваност между всички политически групи. Втората причина, поради която ние трябваше да провеждаме тези толкова тежки прилози, е, се дължи на факта, че беше прибавена и политиката за младеща. Т.е. тя стана също част от преговорите, а тук имаме едно много всеобхватно досие. Сега, е, заедостта на младите хора, искам да предоставя малко информация. Не бях особено сигурна, но ми беше потвърдена информацията, а именно, че а, има средства в фронтлоудинг в бюджета 2014 година за инициативата заетост на младеща. Спомняте си, госпожа председател, че имаше известно време съмнения относно средствата по тази тема. Има бюджетни кредити за плащания 6 милиарда евро. Тези кредити, мисля, че са 1,8 милиарда, както и да е, след това имаме а, е, плащания в размер на 400 милиона. Това е моята информация. Това не е а, е, голяма сума, вярно е. Искам да посоча това, но точно за това бяха и опасенията, за които говоря. Оправдание обаче, както ми казаха, е факта, че е, ще трябва да се въвеждат е, тези неща. Ние е, виждаме е, или по-скоро установяваме все още известна загриженост сред нас по тези въпроси. По преговорите, които водим в момента, вероятно ще има резултат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 трябва да бъдат взети предвид е, регионите, които вече имат е, безработица сред младеща повече от 20%. Става дума за същата възрастова група. И разбира се, ще трябва да се работи и с е, комисията. 20,2 през 2012 година и 20,8% в 2013 година е безработицата. Ние е, проучихме какви са средните е, европейски данни, които са взети предвид е, и които ви е, цитирах по отношение на заетостта на младеща, така че да можем да променим е, спектъра на прилагане и да е, става дума за е, е, конкретни е, региони е, и в страни, които, е, пече, които получават е, много е, средства в е, тази тази връзка. Аз мисля, че трябва да се вземат предвид тук всички изменения, за които говоря. Така, ние все още водим тази дискусия. Мисля, че е, успях да очертая основните точки на напредък, който сме реализирали и това, което ни остава като работа. Искам да посоча, че тъй като преговорите не са довършени, все още нямаме нищо стабилно като резултат. Аз мисля, че е, става дума за едни общи преговори и всички председателства, е, които е, е, се сменяха, успяха да използват всички средства, но все пак остава още да се направи. Благодаря. председателката. Има ли други желаящи да вземат е, думата? Има ли въпроси към докладчика? Вие е, ще получите доклада за днешния триалог на следващото заседание. Следващото заседание ще се състои на 25 септември от 9 часа. Ще става дума за конкурентно способно социален модел разискване, което е организирано с четирите агенции, които отговарят за това. Ще продължим нашата работа на 25 след обед и на 26 преди обяд. Пожелавам ви приятна вечер. Довиждане.